Pan przewodniczący. Wznawiam posiedzenie. Protokół z wczorajszego posiedzenia został Państwu doręczony. Протокола от предиш... след... сесията е предоставен на всеки депутат, тъй като не виждам желаящи за изказване, предполагам, че се приема. И така, дневният ред за днес е общ дебат по четири доклада, свързани с така наречения морски пакет. И ще дам думата на докладчика, господин Деграндес Паскуал, за 4 минути. Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente de la Comisión, señor Благодаря, господин председател. Господин представител на комисията,